Bene, allora possiamo cominciare, anche perché... Добро утро, да започваме. Тъй като ни предстои гласуване, би следвало да не закъсняваме с началото на заседанието, макар че ще има хора, които ще дойдат и по-късничко. Вече тези, които не трябват, са тук. Така, Десета точка именно програма за конкурентност на предприятията и малките и средни предприятия. Това е 12 точка. И така давам думата на докладчика господин Кройцман. Благодаря ви много, госпожо председател. Благодаря на съдокладчиците, на всички колеги, които момент, моля, има някакъв проблем с звука. техните предложения <clears throat> не противоречат на моите в първоначалния доклад. Така, например, да се избегне препокриването с национални мерки. Има отделни части на регламента, които съм разработил по-подробно. Важното е да имаме един текст, който да е единен, и за съжаление това означава, че накрая ще се наложи някои от измененията да отпаднат, но в съдържателен план те са включени в други текстове. Миналата седмица за първ път предложих компромисните текстове и помолих а, а, колегите от различните групи да го разгледат и да представят своите бележки между Другото, на края на седмицата ще имаме е, заседание, ще разгледаме тези така преразгледани и редактирани предложения за изменения и ще оформим компромисно виждане. Тъй като гласуването за Хоризонт 2020 се отложи, аз се договорих с докладчиците е, в сянка, че заседанието ще се отложи до е, седмицата, която започва след 1 октомври микропредприятията, които за които стана въпрос, също трябва да бъдат включени тук. Те не биват да се оставят за друг акт. Трябва да имаме хоризонтално разписана разпоредба и дефиниция за предприятията, която да включва и микропредприятията. По този начин ще имаме по-голяма гъвкавост в дефинициите, за да може да променяме нещата в по-бъдеще. Докладчика в Сянка каза, че покритието а, на мрежата от предприятия трябва да се разшири без оглед на размера. От институтът Майнхайм отбеляза в а, свое писмо, че а, като цяло програмата за предприятията, за предприемчивостта и иновациите не е с едно и също качество. Затова е добре е да се разгледа като цяло съдържанието и да се е, поправи където е необходимо. Затова бих каз, се обърнал към комисията, е, че е добре да се погледне е, какви са квалификациите на хората, с е, които се работи, е, съответно да се повиши качеството на мрежата, на партньорската мрежа и тяхната квалификация. А, така а, програмата ще се осъществи като цяло по-добре. Получихме интересни предложения, които се отнасят до механизма за финансиране на растежа, а, насочен към подпомагането на нововъзникващи форми, а, фирми може би е добре да имаме един прак от 30%, за да имаме по-голяма гъвкавост предоставянето на помощи. Предвид на външния финансиращ механизъм, аз съм съгласна с предложението, предложения от съвета РМЖИМ. А, а, Струва ми се, че а, трябва да търсим прагматични решения, тъй като някои от колегите не са съгласни с посочените тук дефиниции. Сега за комисията искам да кажа, не че трябва да се струпва всичко а, на нея, но трябва да има приоритети. И предвид на експертните познания на различните организации, това може да се обедини по, една, а, по един синергичен начин, така че да има по-ефикасно разпределение на ресурси. Също така ви моля да се възприеме като, обектив, като цел да, а, намаляването на бюрокрацията до 2020 година като част от качествените цели – за да може да предоставяме насоки на предприятията. Не става въпрос само за количественото намаляване на административната тежест, а и за качеството. И накрая за туризма. Знам, че много колеги от Италия и Испания имат много голям интерес в тази посока – няма лошо да се лансират развитието на туризма. Това, което обаче аз искам да повторя, пак, нека да не открояваме отделни сектори, когато всъщност говорим за една програма, която да обхваща цялата економика. Комисията говори за трансгранични проекти и тя би могла да отдели специално внимание на туризма, но не смятам, че отделни отрасли трябва да се посочат поименно, защото ако се започне с един, къде ще спрем? Можем да включим ИКТ, технологични иновации и какво ли още не. Не искам да се противопоставаме по никакъв начин. Просто основната ни цел е да имаме един регламент, който да е ясен по същество. Благодаря. Благодаря, господин Кройцман. Първо да благодаря на Юнген Кройцман за работата и за съдействието. Като подход мисля, че вашата работа ще бъде от полза и за всички предприятия в Европа, включително малки и средни предприятия. Господин Кройцман, когато говорим за малки и средни предприятия, има три въпроса. Достъп до пазари, до финансиране и борба с бюрокрацията. Относно намаляването на ненужната бюрокрация, мисля, че е, това е необходимо. За достъпа до пазарите трябва да имаме ясна представа какво правят държавите членки, когато подпомагат своите фирми при излизането им на пазари в трети страни и да обединим усилия. Аз много са предложенията за изменения и нямаме търпение да започнем да ги обсъждаме. за това мисля, че вашият доклад ще доведе до един много добър резултат. Благодаря. Благодаря, Патриция Тоя. Благодаря съвсем накратко. Първо, искам да поздравя колегите за работата. Не знам точно колко са измененията, които са предложени, но са много. Така че ще бъде трудно да постигнем мъзбит текст, като се съобразяваме с всички изменения. Е, както колегите от е, останалите групи, аз се запазвам правото на изменения и евентуално на компромисни изменения. Вече е, Имаше предложение за компромисни изменения, но първото заседание за компромисните изменения не се състоя, но в последствие ще попитам докладчика точно за нашето становище. Сега, първо, какво е определението на малки и средни предприятия и микропредприятие? Е, както каза тази сутрин нашия докладчик, ние е, препращаме към съществуващото определение. Може би трябва да повторим някои от елементите. Е, ние преживяхме години на економическа и промишлена криза и тогава видяхме, че гражданската и социална економика играят все по-значителна роля. Така че ние говорим за малки предприятия, за създаване на малки предприятия, чието цел не е просто печалбата, а са просто е, тъканта на економиката. И заради това трябва да наблегнем на социалната и гражданската економика. Е, това не е, е посочено в сегашното определение. Те са много важни за заетостта и за стабилността на економиката. На второ място, скъпи колеги, ще работим и по този въпрос за туризма. Няма да го сравняваме е, с е, е, информатиката или с други части на економиката. Това е просто специфичен вид индустрия. Е, това не засяга само определени страни на Европейския съюз, а целият Европейски съюз. Навсякъде има търсене и предлагане, значи има обществен интерес от целият Европейски съюз. От финансова гледна точка може би има проблеми и трябва да се е, е, внесе някаква промяна в положението. Господин е, докладчика казва какви структурни фондове трябва да се използват, за да се разнообрази финансирането за тези проекти. Това са точките, по които трябва да продължим да работим, но съм готова да продължа да сътруднича с докладчика. Сега давам думата е, отново на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Ако е, искате да разберете дали е важно дадено законодателно предложение, трябва да проброите измененията, които са предложени. В, в дадения случай те са 164. Е, тоест, е, е, тази инициатива е събудила интерес в нашата парламентарна комисия. Говорим за конкурентоспособност на предприятията. Знаем, че това е важен отрасъл за Европейския съюз. 98% от предприятията в Европейския съюз са малки и средни предприятия. Именно те създават заетост в Европейския съюз. Е, е, в момента в някои държави членки те преживяват смутни времена. В е, моята страна мога да ви кажа, че значителен брой малки и средни предприятия е, са получили доста поръчки, е, обаче е, някои от тях трябва да фалират, защото банките не им отпускат кредити. Това е положението. За малките средни предприятия, за микропредприятията това е фатално. Има поръчки, те могат да оцелеят, обаче не могат да работят, защото не получават средства от банките. Така че ние трябва да благоприятстваме създаването на малки и средни предприятия, но трябва да помагаме и на тези, които вече съществуват. Защото в някои държави членки те преживяват е, много тежки времена. Просто няма е, кредити от банките. Е, и себестойността на, себестойността на продукцията е висока, има много бюрокрация и така нататък. Така че е, всички изменения за намерение на бюрокрацията са добре дошли. Тук е, е, говорим за създаване на нови малки средни предприятия и всички изменения, които вървят в тази посока и за упростяване на начин на получаване на кредити са добре дошли. Това е което се опитвам да направя с измененията и не съм единствен. Така или Иначе е, това е особено важна законодателна инициатива. Поздравявам докладчика за работата му и се надявам да можем да облегчим малко нашите малки и средни предприятия. Сега е, е, госпожа Безаско. И на хвала господу. Госпожо председател, бих искала първо да благодаря на господин Кройцман за отлично свършената работа Неговият доклад е от огромно значение днес. Малките и средни предприятия трябва да бъдат подпомагани, за да, за да може те да се развиват за бъдеще. За това трябва да се намали а, бюр, бюрокрацията, как, както за тези които в момента функционират и тези, които в момента се създават или са с затикващи функции. Европейските мрежи, мрежи на, пред, на предприятия трябва да бъдат много по-активни, защото те биха могли да подпомогнат е, лично и пряко всяко едно предприятие. Също времено пазарите извън Европа, които са много конкурентни, използват подобни мрежи. И мрежите биха позволили на нашите предприятия да бъдат в по-тесна връзка. Така че Искам да ви кажа, че словенските предприемачи очакват много от това ново развитие. Благодаря. Сега давам думата на комисията и доктор Херберт. Добър ден. От името на комисията бих искал да благодаря на докладчика господин Кройцман и на всички от тези, които принесаха за дебата. Вие сте абсолютно прави. Косма е основната програма, която е предназначена за е, малките и средни предприятия. Искам да се спра на три неща, залегнали в измененията. Първо, целите. В внесените изменения различаваме два типа или две, две, две ориентации. Едните биха искали да се ограничи обхвата на дейността, но нека Нека не забравяме, че става дума за една 7 годишна програма, т.е. да имаме достатъчно а, гъвкавост, достатъчно марш за действие. Так и да не ограничаваме дей, дей, дейността на малките и средни предприятия. Другите обаче имат за цел да разширят обхвата на а, Косма колкото повече се разширяват целите предвид финансирането и без промяна в финансирането, толкова повече на, на практика се е, намалява възможността за, де, за действие. Второ, Намаляването на административното бреме. Е, комисията споделя изцяло позицията на парламента по този въпрос. Започнахме един е, първи етап, който ще надхвърли целите, които сме си поставили и които са 25%. Същевременно предприятията продължават е, да сигнализират, че все още не са задоволени от качествените промени в а, промяната, в а, намаляването на административното бреме. За това трябва е, да се съсредоточиме към точни и определени цели и към онези действия, които най-много тежат на малките и средни предприятия. И трета, трети аспект – концентрирането на малки и средни предприятия. Ние от, също и по този въпрос поделяме вашето мнение и се допитваме до асоциации на малки и средни предприятия. Това обаче, което бихме искали да бъде развито и обсъждано е да не се изисква от нас да включваме организациите на малки и средни предприятия в ам, изпълнението на всички аспекти на програмите. Това може да доведе до конфликт на интереси, тъй като те са същевременно и бенефициенти на а, проекта. А, и мисля, че с вашия прагматичен подход ще ви позволи да възприемете а, този, тази гледна точка. А, колкото до мрежите, да, ние също бихме искали те да бъдат много по-ефективни, тяхната работа да бъде много качествена и още веднъж благодаря за извършената работа. Благодаря. Сега давам думата на господин Краутсман за заключения по разискванията. Благодаря, госпожо председател. Предвид времето, мисля, че мога само да кажа, че наистина вървиме в правилна посока. В най-скоро време ще се състои заседание с докладчиците в Цянка. Смятам, че ще постигнем компромис и ще имаме съгласие по въпроса с съвета и комисията. Благодаря ви. Край. Крайният срок за внасяне на измененията е 25 септември и доклада ще бъде гласуван на 5 ноември. А сега преминаваме към гласуване. Надявам се, че всички разполагате с картата си за гласуване. Нека да направим един тест. Много ви моля, гласувайте за против. Скузате, ми провямо рифар. Извинете, казва председателката. Айде, още веднъж ще направим тест. Моля, гласувайте.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 Така, започваме с доклада на госпожа Корей Токан. Изменение 188. Гласуваме А, За. Един момент госпожа докладчика Карайра де Кампус за е, трансевропейските е, инфраструктурни проекти за енергетиката. Готови ли сте? Всички ли сте готови за гласуване? Добре. Чудесно. 188 е, амблок, ако обичате. Ако се приеме, има а, още цяла поредица от други а, вотове а, за, против, а, въздържали се, отхвърля се. Е, изменение на економическата комисия а, за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 от околна среда за против, въздържали се, приема се. 15-то изменение, е, Комисия по регионално развитие за против, въздържали се, отхвърля се. 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, компромисно изменение 1, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9, втората част единствено, за, против, въздържали се, отхвърля се. Pazienza, questa? Oui. 205. Allora, emendamento 205. Ако обичате, внимавайте, защото вода е сложен. 205 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение номер 2 за, против, въздържали се, приема се. Двеста втора част за. Имате ли го? За. А, така. Сега по-бавно. 248 изменение на докладчика. 248, девета страница на френски текст, втора част. Само втората част гласуваме. Имате ли я? Е, на страницата всичко е в сиво. Е, девета страница. Чудесно. За нас е девета страница. 248 изменение, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 3, първа част за, Компромисно изменение номер 3. Компромис го, е, секретарията го потвърди. Компромисно изменение 3. No, il 187 era in blocco. Предишното изменение беше гласувано на блок. Компромисно изменение номер 3, първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 286, втора част. 15-та страница. а за Социалистическата партия десета страница. 286, втора част. Готови ли сте? За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Триста двадесет и четири. Триста двадесет и четири. На 18-та страница. Имате ли го? За. Против. Въздържали се. Проверяваме. По именно гласуване 324 то изменение. Край на гласуването. 25 за, 2 против, приема се. Компромисно изменение номер 4, първа част, за, против, въздържали се, приема се. 357 на 23-та страница. 357. Имате ли го? За. Против въздържали се, отхвърля се. 418, 418 на 27 страница. Намерихте ли го? За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пето изменение. Компромисно изменение 5. За, против, въздържали се, приема се. 434 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 446 за, против, въздържали се, отхвърля се. 447 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение номер 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 10 за, против, въздържали се, приема се. 11, компромисно изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 12 за, против, въздържали се, приема се. Амблок гласуваме. Компромисно изменение номер 13 плюс изменение 44 и 45 за, против, въздържали се, приема се. 45 економическа комисия, 46 економическа комисия, блока за против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 14, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 15, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 80 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 622 за, против, въздържали се, приема се. 44 е, економичес... е, околна среда за против въздържали се отхвърля се. 623 за против въздържали се приема се. 624 и 625 те се впадат за против въздържали се приема се. 626 за против въздържали се приема се. 627 за, против, въздържали се, приема се. 628 за, против, въздържали се, отхвърля се. 629 за, против, въздържали се, приема се. 25 транспортна комисия за, против, въздържали се, приема се. 72 регионално развитие за, против, въздържали се, приема се. 73 регионално развитие за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 регионално развитие за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 да, не. Добре. 630 за, против, въздържали се. Имам чувство, че се приема, но а, е, ще проверим. 630 е, електронна проверка. Край на гласуването. Май от Народната партия има един глас повече. Добре. Добре, край на гласуването. 28 гласа за, 25 против. Приема се. Компромисно изменение 16 за, против, въздържали се. Приема се. Малко търпение. Малко търпение, ако обичате, защото малко бъркахме документите. Втора част. 670. Така. А, за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. 670 Гастон Франко. Начало на гласуването. Край на гласуването. 26 гласа за, 29 против. Отхвърля се. Осемдесет и четири за. Въздържали се. Имам чувство, че се отхвърля. Всъщност вече беше прието блок. Компромисно изменение 17. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Шестотни за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме. Проверяваме. 692. Начало на гласуването. 692. Начало на гласуването. Край на гласуването. Двадесет и шест двадесет и осем отхвърля се. Компромисно изменение 18, първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 724. за, против, Им чувство, че се приема, обаче на два пъти вече сгреших, така че ще проверим. Край на гласуването. Тридесет на 18 приема се. Компромисно изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. 7-6 763 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, 790 за против, въздържали се, отхвърля се. Е, компромисно изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се сега по мотивите. 117 за против въздържали се приема се, 118 за против въздържали се приема се, 119 за против въздържали се приема се, 120 за против въздържали се приема се, транспорт за против въздържали едно регионално развитие за против въздържали се приема се. Две транспортна комисия за против въздържали се приема се. Две регионално развитие за против въздържали се приема се. 121 за против въздържали се приема се. Сега проверка. 121. край на гласуването. Отхвърля се. 122, 123 в такъв случай. Не. Не само 122. 122 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да, Гледам към Народната партия. Да. Начало на гласуването. Край на гласуването. 25 на 29 отхвърля се. 123 за против, въздържали се, отхвърля се. Е, проверяваме 123. Край на гласуването. 29 на 25 124 за, против, въздържали се. 124 то изменение. Проверяваме. Край на гласуването. 31 на 22. Економическа комисия. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо е, околна среда за, против, въздържали се, отхвърля се. Едно имко за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение – регионално развитие за против въздържали се, отхвърля се. Първо на докладчика за против Отхвърля се. Не, ще проверим. Трябва е, да дигате ръка, иначе... Иначе не, не можем да се ориентираме. Край на гласуването. 25 на 27 отхвърля се. Сто 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, приема се. Въздържали се. Проверяваме. Е, много е променлив вод. Край на гласуването. 22 на 23. Сега, е, четвърто изменение регионално развитие за против въздържали се 127 за, против въздържали се приема се 128 за, против въздържали се 129 е, въздържали се е, проверяваме ако обичате. Ако обичате, гласувайте. Гласувайте, защото иначе не можем да разберем разликите. 24 гласа. Приема се изменението. Е, е, е, околна среда 3 и регионално развитие 5. За. Две отпада. Не. Трето и пето. Въздържали се. Приема се 130 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето. За, против, въздържали се, приема се. 131 и четвърто на транспортна комисия. За, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се 135 и второ от економическа комисия за, против, въздържали се, приема се 136 за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. 138 за, против, въздържали се, приема се. И така, проверяваме. 138. Край на гласуването. Триста прави сте, отхвърля се. Е, сега шесто изменение. Регионално развитие. За, против, въздържали се, приема се. Седем. За, против, въздържали се, приема се. Второ изменение. За, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, приема се. 142 за, против, въздържали се, приема се.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 Отхвърля се. Шесто за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Осмо за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 151 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 152 за против въздържали се приема се 100. 53 за против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за против, въздържали се, приема се. Изменение 5 въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, Проверявам. 157. Начало на гласуването. Край на гласуването. 30 е, на 19. Приема се. Транспорти. trasporti a favore, contrari, За, против, въздържали се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето изменение. На оригинално развитие за, против, въздържали се, приема се. Девето транспортна комисия за, против, въздържали се. Приема се. Десето изменение. Транспортна комисия за, против, въздържали се, приема се. 160 за, против, въздържали се, отхвърля се. 161 за, Заедно с четвърто на економическа комисия за, против, приема се 162 за, против, въздържали се, приема се 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо на околна среда, за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 регионално развитие за, против, въздържали се, приема се. Е, транспортна комисия за против въздържали се. Отхвърля се. Пето. Економическа комисия за против въздържали се. Отхвърля се. 11. Регионално развитие за против въздържали се. Отхвърля се. Четвърто изменение. То отпада 12 Транспортна комисия за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-то изменение, регионално развитие за, против, въздържали се, приема се. 13-то на транспортна за, против, въздържали се, приема се. 9-то околна среда за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето на докладчика за против въздържали се приема се. Шесто на докладчика за против въздържали се приема се. 168 за против въздържали се приема се. 14 регионално развитие за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 170 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се. Проверяваме. 15-то изменение. Е, начало на гласуването. Край на гласуването. 30 на 23 приема се. 171 за, против, въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се, отхвърля се. 173 за, против, въздържали се, приема се. Имко 3 за, против, въздържали се, приема се. 174 за, против, въздържали се, приема се. 175 и 176 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 177 за, против, въздържали се, приема се. 178 и 6 на економическа комисия. 179, 180 за, против, въздържали се, приема се. 188-1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 на транспортна комисия за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 изменение за, против, въздържали се, приема се. От 182 втора част е, за, против, въздържали се, приема се. 17 на транспортна комисия за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо изменение на економическа комисия за, против, въздържали се, приема се. Осмо економическа комисия за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега 115 за въздържали, против, отхвърля се, 116 за против, въздържали се, приема се. Така, сега окончателното гласуване. След това изменение, гласуване на измененията, начало на гласуването по цялостния текст. Край на гласуването. 49 за, 1 глас против. 6 въздържали се. интерституционално гласуване върху преговорите, начало на гласуването. Хюзе. Benissimo. Край на гласуването. 55 за, един въздържал се. Чудесно. Поздравления. Поздравления. Поздравления. А, благодаря, госпожо председател. На своя ред искам да ви благодаря за това гласуване, да ви благодаря за търпението, което проявихте за това сложно гласуване. От друга страна, искам да благодаря и докладчиците в Сянка, както и на всички онези, е, които работиха по подготовката на текста. Благодаря им за активното участие. И е, накрая бих искал да ви кажа, госпожо председател, че ние се нуждаем от вас при преговорите, които ще започнат е, както и е, на съвещанието е, на министрите на енергетиката с твърдото решение на съвета и на комисията. Искам да се спазва тази насока, за да се гарантира гласуването на този законодателен текст до края на годината. Председателката, благодаря ви, колега. Сега преминаваме към следващото гласуване за тази сутрин pazienza, scusate, ma qualche volta veramente è difficile con, riuscire a capire il risultato. Allora, iniziamo il rapporto del collega Rubig sulle piccole e medie imprese. Prego. Compromesso 1. Господин Рубик, започваме с неговия доклад. Компромис номер 1 за против, въздържали се, приема се.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 Извинете ме. Понякога се допускат грешки. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема. 33 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се. Не знам. Проверка. Край на гласуването. Двадесет и пет за, 29 против, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 53. Не е ли? 37. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за. С, заедно с устното изменение, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. Не е ли? 53 падна.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 51 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8а за, против, въздържали се, приема се. 8Б за против въздържали се приема се. Параграф 12. Устно изменение от докладчика за против въздържали се приема се. 61 за против въздържали се приема се. 63 за против въздържали се приема се. Сега блок 62, 4, 65, 66 и 67. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десето. Компромис 7 за против въздържали се приема се. Компромис 11 за против въздържали се приема се. Компромис Изменение 80 за против въздържали се приема се, 81 за против въздържали се приема се, 12 за против въздържали се приема се, изменение 91 с устно изменение за против въздържали се отхвърля се. Моля проверка. 91. Заедно с устното изменение. Край на гласуването. 17 за, 36 против, от, отхвърля се. 92 за, против, Приема се. 93 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 97 за. Против. Въздържали се. Приема се. 98 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 102, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, хвърля се. 103 за, против, въздържали се, приема се. 104, 105 отпадат. Сега сме на 106 за, против. Въздържали се. Мисля, че е добре да направим проверка. Край на гласуването. 107 гласуваме.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 против, отхвърля се. 147 за, заедно 146, 148 или не. Самичко. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да го проверим. 147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 Инта 3 за, против, въздържали, приема се. Инта 6 за, против, въздържали се, приема се. Инта 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 11 за, против, въздържали се, приема се. 12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 за против въздържали се приема се. Комисия по заедостта Емпла 17. Извинете, не, не е ли така? Свършихме ли с Инта?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 Ето Намерих се лището по 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, не. И така, рече едно за против въздържали се приема се, Ренджи 5 за против въздържали се приема се. 6 за против въздържали се приема се. Реджи 8 за против въздържали се приема се. Реджи 10 за против въздържали се приема се. 11 за против въздържали се приема се и 12 за против въздържали се отпада.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 Край на гласуването. 47 за 5 против. 3 въздържали се. Поздравления. Докладът е прият. А сега след господин Рубик преминаваме към доклада Ковач за против въздържали се приема се. Извинение 6 против въздържали се отхвърля се. Но дигайте ясно ръка. Извинение 5 първа част за против въздържали се. Това мисля, че се отхвърли. Добре, да направим проверка. Това е първа част на изменение пето. Край на гласуването. 28-28. Така че не се приема. Тук може да се окаже трудно гласуването. Така 5 Втора част за, за против. Да направим електронна проверка и на тази част. Край на гласуването. 24 на 30. И 4, така че отпада. Ясно. Изменение първо за, против, въздържали се. Отхвърля се. Седмо изменение за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. две за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение трето за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно, окончателно електронно гласуване по измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 51, 4 въздържали се, няма против. Сега гласуване по междуинституционалното договаряне. Край на гласуването. 55 за. Браво! Честито на господин Ковач. Преминаваме към втората, втория доклад на Бела Ковач. Там е, трябва да гласуваме само е, законодателната резолюция по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 55 за, един въздържал се. Минаваме към докладът за Вела. Изменение 11. За, против. Въздържали се, отхвърля се. 25-то изменение. За, против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 1. За, против. Въздържали се, приема се. Втори компромис. За, против, въздържали се. Приема се. 23-то изменение. За, против, въздържали се. Приема се. 24-то. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 26. За, против, въздържали се. Отхвърли се. 28. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 29-то. 28. Добре, нека да проверим 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 32 за, 24 против. Приема се 29 за, против. Въздържали се. Приема се. 300 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. да проверим. Проверяваме 33 трето изменение. Край на гласуването. Приема се. 34-то изменение. Приема се. Отхвърля се. 35-то имаме устно изменение но колегата Као е против. Така че трябва да гласуваме 35-то без устното изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се според мен, но нека да проверим. Край на гласуването. С, отхвърля се с 35 гласа против. 37. Приема се. Трето, трети компромис. Приема се. 49-то изменение. За против въздържали се. Приема се. Компромис четвърти. За против въздържали се. Приема се. 53-то за против въздържали се приема се. 5 компромис за против въздържали се приема се. 66-то изменение. Компромис 5 е добре да провериме. Моля, гласувайте. Гласуваме пето Пети компромис. Моля, гласувайте. 21 за, 24 против, 31 за, 24 против, приема се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 69-то. Искате да проверим 71-во? Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 43 за, 13 против. Приемат се. 71. Сега 69-то. За, против, въздържали се, приема се. 73-то. За, против, въздържали се, приема се. 73-то. За, против. Не, всъщност гласуваме електронно. Край на гласуването. 27 за, 26 против. Приема се. Какъв късмет? 74 то за, против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 80-то за против въздържали се приема се. 86-то за против въздържали се приема се. 87-то за против въздържали се отхвърля се. Седми компромис за против въздържали се приема се. 96-то за против въздържали се приема се. 97-то за против въздържали се приема се. Осми компромис. Да, против, въздържали се. Приема се. 102. За, против, въздържали се. Приема се. 101. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 185. За, против, въздържали се. Приема се. 104-105. Подхвърля се. 108 за против въздържали се приема се 107 за против въздържали се отхвърля се 109 подхвърля се 118 за против въздържали се приема се 119 за против въздържали се отхвърля се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 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Има един НП в повече. 21 за, 31 против. от. Хвърля се. 122. Приема се. Девети компромис. Отхвърля се. 130. Отхвърля се. 135. Приема се. 137 за против въздържали се приема се. Десети компромис. Приема се 139 за против въздържали се отхвърля се 141 за против въздържали се приема се компромис 11 приема се 153 изменение за против въздържали се Отхвърля се 152 се приема, 154 за против въздържали се приема, 155 за против въздържали се отхвърля се, 157 отхвърля се, 156 за против въздържали се отхвърля се, 158 за против въздържали се приема се. 159. Също 12 компромис за против въздържали се. Приема се. 177 за против въздържали се. Приема се. 3. 177. Нека да провериме. 43 за, 13 против. Приема се. 13 компромис за, против, въздържали се. Приема. 182 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 183 за, против, въздържали се. Приема се. 184 приема се. 187 за против, въздържали се, приема се. 189-то приема се, 190-то приема се, 191 за против, отхвърля се, 192 за против, въздържали се, приема се. 193 за против въздържали се отхвърля се и 90 компромис 14 се приема 198 приема се 199 отхвърля се 200, 200 за против въздържали се отхвърля се 201 за против въздържали се отхвърля се. 203 за против въздържали се приема се. 204 Извинете, 206 поправя се председателката за против въздържали се. Отхвърля се, 207 се приема. 8, 9, 10, 11 се гласуват заедно, за против, въздържали се. Приема се според мен, но нека да провериме. се за, 26 против, приемат се. 215 за против въздържали се приема се компромис 15 за против въздържали се приема се 216 за против въздържали се приема се пето изменение за против въздържали се приема се шесто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 3 за против въздържали се приема се. Четвърто за против въздържали се приема се. И сега окончателното гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. 32 за, 23 против, един въздържал се и поздравления за докладчика. И сега минаваме към доклада Маринеско. Маринеско компромесо 1. А фаворе Компромисно изменение номер едно за против въздържали се приема се. 18-то изменение за против въздържали се приема се. Компромисно изменение второ за против въздържали се приема се. 20-то изменение за против въздържали се приема се. Компромисно изменение трето за против въздържали се приема се. 12 транспортна комисия за против въздържали се приема се. Компромисно изменение 4 за против въздържали се приема се. 23 изменение за против въздържали се приема се. 24 то изменение за против въздържали се приема се. Компромисно изменение 5, е, 27 и 14 на транспортна комисия за против въздържали се приема се.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 14 то бюджетна комисия за против въздържали се отхвърля се. Компромисно изменение 8 за против въздържали се приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. 37 изменение за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 132 и 18 транспортна комисия за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. 16 от бюджетна комисия за против въздържали се приема се. 240 за против въздържали се приема се. 48 за против въздържали се е, е, приема се. 142 и 17 бюджетна комисия за против въздържали се приема се. 143 за против въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 11 за против въздържали се приема се. 12 за, 19 за против въздържали се. Отхвърля се. А, 59 за против въздържали се. Приема се. 153 за против въздържали се. Отхвърля се. 20 на Афет за против въздържали се. Отхвърля се.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 И така. 63 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 27 транспортна комисия за, против, въздържали се, приема се. 28 транспортна комисия за, против, въздържали се, отхвърля се. 160 за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, приема се. 29-то транспортна комисия за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно знание 14 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. Шестдесет за. 69 да. Шест девет на докладчика за. Против. Въздържали се, приема се.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 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. 176 за, против, въздържали се. Заедно с 33 на транспортната комисия. 176 и 33, 178 приема се. Отхвърля се. 179 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Седемдесет и шест за, против, въздържали се, приема се. Сега заедно 7, на транспортна комисия за, против, въздържали се, приема се.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 189 и 22 на бюджетна комисия заедно е, приемат се. 21 е, за против въздържали се приемат се. 29 за против въздържали се приема се. 191 и 39 е, за против въздържали се приема се. Компромисно изменение 22 за против въздържали се приема се. 40 на транспортна комисия за, против, въздържали се. Отхвърля се. 192 за, против. Сто за, против, въздържали се, отхвърля се. 193 за, против, въздържали се, приема се. 194 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. 196 за, против, въздържали се, приема се. 30 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, мотив изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Фет 1 приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се. Е, второ изменение ФЕД за, против, въздържали се, приема се. Трето ФЕД за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето на бюджетна комисия за, против, въздържали се, приема се. Четири АФЕТ за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето АФЕТ за, против, въздържали се, приема се. Шесто АФЕТ за, против, въздържали се, от... приема се. Едно е, на транспортна комисия за, е, против, въздържали се, приема се. 23-то компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 транспортна комисия за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 25-то компромисно изменение за против въздържали се приема се. 6-то за против въздържали се приема се. 10 за против въздържали се приема се. Компромисно изменение 26 за против въздържали се приема се. 27 компромисно изменение за против въздържали се приема се. 8 изменение за против въздържали се приема се. 28 компромисно за против въздържали се приема се. 12 на ФЕТ за против въздържали се, приема се. Изменение 6, бюджетна комисия за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 29, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 30, за, против, въздържали се, приема се. 103 и 8, бюджетна комисия блок за, против, въздържали се, приема се. Е, седмо транспортна комисия за против въздържали се приема се. Компромисното изменение 31 за е, против въздържали се приема се. Е, компромисното изменение 32 приема се. 14 на докладчика за против въздържали се приема се. 13 афет за против въздържали се отхвърли се. 14 афет за против въздържали се отхвърля се. Десето бюджетна комисия за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. 15 АФЕД за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 17 АФЕД за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, приема се. 11 бюджетна комисия за, против, въздържали се, приема се. Изменение 111 за против въздържали се. Приема се. 112 за против въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. 49 за, 52 е, за, е, приема се. Сега гласуване върху преговорите, начало на гласуването. Край на гласуването. 53 е, на 53. Приема се. И така, приключихме с гласуването. Тази сутрин приключихме рано, докато вчера не ни стигна времето да дадем думата на колегите. Господин Видал Куадрас. Благодаря. С ваше позволение, госпожо председател, две бележки. Първо искам да поздравя за начина по който организирахте провеждането на гласуването. много гласуване, дълго гласуване, а успяхме в рекордни срокове да го приключим. браво за това. И второ, с ваше позволение. Някои от нас тук имат известен опит като докладчици или докладчици в сянка. Знаем, че броят на измененията към даден доклад много често зависи от усилията на докладчика и докладчите в сянка. На тях разчитаме да стигна до някакви компромисни текстове и според мен е важно това да го правим редовно. Малко повече време да отделяме, да намерим а, компромисен текст и така да не се стига до такива продължителни гласувания. Добре. Свършваме малко по-рано. Ще продължим в 3 часа след обед.